в страните си и в Европа наистина у дома си. Мисля, че парламентът заслужава висока оценка за активното си отношение. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо държавен секретар. С това закривам разискванията относно положението на ромите в държавите членки. Ще продължим работа съобразно дневния ред. Искам да ви кажа предварително, госпожи и господа, че ще дам думата на унези, които ще се изказват от името на групите и по тази точка от дневния ред няма да има спонтанни изказвания. Най-напред давам думата на госпожа Василио. която ще ни запознае е, с декларацията на заместник-председателя на комисията и е, върховен представител за външните работи, т.е. декларацията на госпожа Аштън е, във връзка с забраната на касетъчните боеприпаси. Благодаря от името на Кати Аштън за това, че ни позволявате да разискваме въпроса за касетъчните боеприпаси с вас в този навременен момент, когато в ОНЕ тече помирителна процедура и преговори за окончателна забрана в световен мащаб на този вид боеприпаси. През юли 2010 година Европейският парламент приветства влизането в сила на конвенцията за касетъчните боеприпаси на 3 август 2010 година. След това през ноември същата година бе проведено първото заседание на държавите страни по конвенцията в Лаос и там бе прият план за действие. Това бе похвална първа стъпка в подкрепа на пълното и пълноценното изпълнение на Конвенцията за забрана на касетъчните е, боеприпаси. Както на заседанията в Виентиан, така и на второто заседание на държавите страни по Конвенцията тази година в Перу, Европейският съюз неизменно подкрепяше международното усилие е, за е, решаване на хуманитарните опасения, свързани с този тип боеприпаси. Днес 66 държави са страни по конвенцията за касетъчните боеприпаси. 108 държави са я подписали. Това е огромен напредък, постигнат за много кратък срок. Все пак, остава да се направи още много за да бъдат привлечени най-големите притежатели и производители на касетъчни боеприпеси в света в това общо усилие за тяхната забрана и за да се подобри положението на място. За съжаление, тази година се видя, че това е по-важно от всякога. Върховният представител бе дълбоко обезпокоена от използването на касетъчни боеприпаси срещу гражданското население в Либия и призова въоръжените сили на Муамар Ал-Кадафи да не използват сила срещу цивилното население, независимо дали при това използване на сила се прибягва до касетъчни боеприпаси или до други средства. Трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира защита на цивилните лица от последиците от употреба на тези боеприпаси, включително от последиците и рисковете, които крият невзривените части от подобни боеприпаси. Тази година продължават преговорите за касетъчните боеприпаси в Женева в рамките на конференцията за преразглеждане на страните по конвенцията за забрана на някои конвенционални оръжия. Европейският съюз е твърдо убеден, че всички нови международноправни актове, евентуално разработени в тази връзка, трябва да отговарят на следната цел – укрепване на международното хуманитарно право. Върховният представител и аз надлежно си отбелязахме факта, че Европейският парламент в резолюции през 2008 и 2010 година и отново през тази година призовава настоятелно държавите членки да подпишат и ратифицират конвенцията за касетъчните боеприпаси без да поставят под заплаха е, нейното прилагане чрез е, приемане или ратифициране на протокол 6 към конвенцията а, е, за а, конвенционалните оръжия, който протокол не съответства на член 1 и 2 за пълна забрана на касетъчните боеприпаси. Твърдо наше убеждение е, че а, по отношение на продължаващите преговори за протокол трябва да се стигне до сериозни подобрения на положението на място, като се има предвид и хуманитарните и военните аспекти на всяка ситуация. Тези аспекти трябва да съответстват на Конвенцията за касетъчните боеприпаси. Оказва, очакваме този протокол да съдържа разпоредби за сътрудничеството, хуманитарни разпоредби и да съдържа непосредствена забрана за производството, използването или прехвърлянето на касетъчни боеприпаси. Това би изисквало международната общност да направи голяма стъпка в правилна посока и да се доближи до постигането на хуманитарните си цели. Ако тази обща цел се преследва категорично, Европейският съюз ще се присъедини към усилията и ще допринася максимално за тази съществена работа, която е насочена към повишаване на релевантността на Конвенцията за конвенционалните оръжия в областта на международното хуманитарно право и да се, като се има предвид желанието а, ни да подчертаем ограниченото право на страните във въоръжения конфликт да избират методи и средства за водене на бойните действия. Трябва да бъдат отстояни всички основни хуманитарни принципи. Затова Европейският съюз като цяло се ангажира да работи по въпроса за последиците на касетъчните боеприпаси и тяхната употреба по отношение на гражданското население във всички ситуации. В момента не всички държави членки на Съюза са страни по конвенцията за касетъчните боеприпаси, но има категорично разбиране, че Европейският съюз трябва да играе определена роля в постигането на хуманитарните цели на същата конвенция чрез ефективно резултатно предоставяне на помощ. По време на операциите на място, що се отнася до подпомагането на а, жертвите на касетъчни бомби или а, мини, Европейският съюз а, ще изисква от воюващите пълно спазване на конвенцията за касетъчните боеприпаси. Това ще е огромна трудност за много държави страни по конвенцията в целия свят. Европейският съюз си дава сметка за тази сложност, за тази комплексност, но той е готов да подпомогне държавите членки в техните усилия за ефективно изпълнение на националните им планове за съобразяване с конвенцията и за постигане на е, съответствие с други приложими международно-правни актове. Европейският съюз остава решен да помогне юридическите задължения по конвенцията за касетъчните боеприпаси да бъдат превърнати в конкретни действия. Благодаря. Е, Благодаря, госпожо комисар. По отношение на разискванията ще изслушаме изказванията от името на политическите групи. Най-напред е, от името на НП. Господин Галър, две минути и половина. Es ist gut, dass sich unser Parlament im Rahmen dieser Resolution zur anstehenden Радвам се, че в навечерието на четвъртата конференция за преразглеждане на Конвенцията за конвенционалните оръжия Европейският парламент разглежда темата за касетъчните боеприпаси. Това е още един принос от страна на Европейския парламент към хуманитарните ни усилия за контрол върху въоръжаването и разоръжаването. Визират се две основни искания спрямо държавите участнички в четвъртата конференци... конвенци... конференция за преразглеждане на конвенцията. Първо, осъждане и забраняване на касетъчните боеприпаси и второ, осъждане и забраняване в целия свят. От военна гледна точка, касетъчните боеприпаси са едни от най- ефективните конвенционални оръжия, тъй като имат много широк обсек на действия. Обстрелът с касетъчни боеприпаси се извършва върху, например, инфраструктура или военни бази. Ето защо забраната и осъждането на касетъчните боеприпаси в световен мащаб трябва да стане факт, така както се изисква в конвенцията. Много често има и неизбухнали бомби около 15% от касетъчните боеприпаси са именно такива неизбухнали бомби. Пред този проблем се изправя и либийското общество. Госпожа Аштън през април ни уведоми, че военните сили на Кадафи са използвали касетъчни боеприпаси. то се отнася до защитата на гражданското население – то трябва да бъде защитено от подобни неизбухнали бомби. Трябва да допринесем и за економическото възстановяване, както и за повторното изграждане на инфраструктура. Смятам, че трябва да отправим искане за забраната и осъждането на касетъчните боеприпаси в световен мащаб. Приветствам и това, че Европейският съюз интензивира усилията си за подкрепа на трети държави при унищожаването на съществуващи арсенали от касетъчни боеприпаси. Благодаря на господин Галер. Господин Гуалтиери, от а, името на социалистите. Президенте, come ha spiegato anche il collega Galer, le bombe a grappolo... Благодаря много господин председателю. Обсъждаме ужасни, смъртоносни оръжия, насочени към цивилното население. Както и господин Галер изтъкна, наш граждански дълг е да се борим за тяхната забрана. Конвенцията за обикновените оръжия е стъпка напред, но само година след влизането и в сила, в момента се прави опасен опит да се обесмислят резултатите чрез допълнителен протокол към Конвенцията за обикновените оръжия и той би дал възможност отново да се използват касетъчните боеприпаси. боеприпаси. Не бива този протокол да бъде подписван от нито една държава участничка, защото Протоколът противоречи на духа на конвенцията. Протоколът дава възможност на определени страни да натрупват запаси от е, касетъчни боеприпаси и да търгуват с тях. Това противоречи на принципите на международното право. Някои твърдят, че така ще се подобри положението, защото който не е подписал в Осло, ще подпише пък сега, след като го има протокола. Аз не смятам, че този аргумент е основателен. И ми се искаше върховния представител да бъде по-категорична своите изказвания. Протокол номер 6 ще подкопае изцяло конвенцията, защото знаем, че е, той би предвидил много дълги преходни периоди, използване на различни касетъчни боеприпаси, включително и срещу цивилното население. И не се предвижда нищо за унищожаване на натрупаните запаси от касетъчни боеприпаси в страните участнички. Много важно е върховният представител да се ангажира пред всички държави членки да отстоява единна твърда линия за забрана на касетъчните боеприпаси. Ние предлагаме обща резолюция, която е важна стъпка напред. Надявам се да бъде прията с голямо мнозинство утре. Благодаря. Сега давам думата от името на групата на либералите госпожа Схаке има възможност да е, се изкаже. Госпожо комисар, колеги, напълно съм съгласна с двамата предишни оратори е, Конвенцията за клетъчните боеприпаси влезе в сила през 2010 година и повечето държави членки бяха включени в работата по нея. Вярно Важно е да се забрани използването на тези бомби, защото те причиняват прекомерна и безразборна вреда на гражданското население. За съжаление обаче някои държави членки смятат, че тези боеприпаси са важни за тяхната економика и сигурност. Няма да успорвам значението на сигурността, обаче има по-добри и по-безопасни начини да се осигури това. Напоследък чухме за използването на касетъчни боеприпаси в Либия. Явно някои държави членки са участвали в доставките на такива боеприпаси за е, Либия. По време на конференцията за преразглеждане на конвенционалните оръжия се говори за протокол 6. Този протокол не съответства на ангажиментите поети от държавите членки. Обратно, вместо да компрометираме конвенцията за касетъчните боеприпаси, искаме повече държави членки да се присъединят към нея, да поемат задължение да не произвеждат, да не използват, да не съхраняват такива боеприпаси. Европейският съюз съюз трябва да окаже натиск върху държавите членки, върху кандидатките за членство и е, да е, наложи всеобща забрана. Ние сме важна е, важна а, фигура, важна структура, която може да даде пример в тази насока на останалия свят. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Луначек. Една минута и половина. Президент, uh, благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Напълно съм съгласна с преждеговорившите. Касетъчните боеприпаси са едно от най-жестоките оръжия. Представете си, че едно дете просто вдигне някоя от шарените малки бомби и <clears throat> стане жертва. 60% от жертвите биват наранявани, докато извършват съвсем нормални всекидневни дейности. Това показа случилото се в Либия. Парламентът, организациите на гражданското общество се бориха за подписването на конвенцията срещу касетъчните боеприпаси през 2008 година. В момента тази конвенция е в опасност. На конференцията за преразглеждане на протокол 6 в Женева някои държави членки искат да се обявят против конвенцията за касетъчни боеприпаси по силата на протокол 7. Не бива да допускаме това да се случи. Благодаря на комисията и на върховния представител за външните работи и сигурността за много ясното послание, което отправи днес. Благодаря и на колегите за много добрия текст на резолюция. Като имаме предвид всичко това, съм сигурна, че Европейският съюз в Женева ще говори с един глас. От името както на тези, които са подписали и ратифицирали конвенцията, така и от името на онези, които все още не са, но искат да се борят срещу това жестоко оръжие. Благодаря. От името на Обединената европейска левица давам думата на госпожа Лезинг. Една минута и 30. От името на моята политическа група, на Обединената левица, приветства много добрата работа, извършена отвъд между партийните граници във връзка с забраната и на касетъчните боеприпаси. Резолюцията е ясен, добър сигнал в борбата срещу тези смъртоносни оръжия. Не бива да забравяме, че касетъчните боеприпаси и бомбите бяха използвани в Ирак, Афганистан, бивша Югославия, в това число и от държави членки на Европейския съюз няма никакво основание за по-нататъчното използване, производство или за по-нататъчното прехвърляне на тези боеприпаси. Те не следва да се използват по какъвто и да било повод. Призовавам да не се да не подкрепяме протокол 6 към Конвенцията за забрана на някои конвенционални оръжия. Това би било крачка назад. Съгласно този текст се налага забрана върху касетъчните боеприпаси, произведени преди 1980 година. Това означава, че всички останали ще могат да се произвеждат и продават. Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси, която влезе в сила през август 2010 година, налага забрана върху всички видове касетъчни боеприпаси. Именно нея трябва да следваме. И така стигнахме до края на изказванията. Заключителни думи сега на комисаря Василио. Благодаря, господин председателю, благодаря на всички за изказванията и за възможността да обсъдим най-важните аспекти на нашата работа, предимно от хуманитарна гледна точка, когато говорим за забраната на касетъчните боеприпаси. Запазваме ангажимента си да работим активно по политическа линия, за да се укрепят позициите на Конвенцията за забрана на някои обикновени оръжия. Подчертавам неизменния ни ангажимент да работим за увеличаване на броя на страните участнички, да разширим процеса на ратификация и да посрещнем новите реалности. Европейския съюз ще продължи е, да участва в процеса на международно сътрудничество и подпомагане по линия на политиката за развитие и сътрудничество. Ние много добре знаем колко сложни задачи ни предстоят. Виентянския план за действие и Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси изискват политически ангажимент и силна воля. Европейския съюз е готов да подпомогне държавите по този път. Благодаря. Благодаря. Госпожи и господа, колеги, така изчерпахме тази точка от дневния ред. имахме